Ladies and gentlemen, Дами и господа, сега откривам съвместното заседание на нашата комисия с Комисията по бюджет и Комисията за развитие. Точка първа, приемане на дневния ред. Господин Касталто. Знам, че вие винаги обичате да говорите. Съобщение на председателя няма. Точка 3. Коментари няма. 4. Европейски фонд за устойчиво развитие и създаване на гаранция на ЕФУР и гаранционен фонд на ЕФУР. Ние имаме едно законодателно предложение, което ще бъде важен инструмент за борба с причините за миграция от Африка и за подпомагане на нашето съседство. Нашите три комисии се е, разговаряха и обмениха мнение с службата за външна дейност и, и, и изле, излезеха със съвместно становище. Имаме 386 изменения, които бяха внасени, несени, но преди да дам думата на докладчиците, давам думата на господин Артуи и на господин Понга, който замества госпожа Макаван. Искате ли да кажете няколко дни господин Артуи, господин Понга? Не. И в такъв случай го да даде думата. Значи, а все пак. А, искам само да ви благодаря за това, че домакинствате на това четвърто съвместно заседание да отбележа усилията на докладчиците и докладчиците в сянка, които предложиха изменения и подготвят компромиси. И Разбира се, трябва всички да съсвидетелстваме с дух на сътрудничество, защото парламента трябва да бъде единен в преговорите с съвета и съм сигурен, че ще успеем да постигнем нашите цели. Okay. Thank you. Благодаря. И сега три, тримата са докладчици. Госпожа Гърдия Забал, Францулица и Кукан. Кой ще започне? Разбира се, дамата. Госпожа Гърдия Забал. Благодаря на тримата председатели. Както вече казахте, ще се срещнем още веднъж трите комисии а, преди да гласуваме това становище. Първо искам да благодаря на съдокладчиците, защото наистина беше много сложно да да постигнем съгласие, да намерим необходимото време, да обединим нашите идеи, но в крайна спетър, сметка успяхме и като че ли нещата бяха много по-лесни, отколкото всъщност предполагах. Така че Работата беше сложна, но в крайна сметка наистина постигнахме един дух на сътрудничество, който бе подчертан и от господин Артуи. 386 изменения бяха внесени. работиме по компромисите и се надявам, че в понеделник на 24 ще можем да докажем, че нашият дух на сътрудничество ще даде възможност да излеземе с един добър текст. Благодаря на политическите групи, на секретариатите на три комис... на трите комисии, защото по новите правила на функциониране на парламента не е лесно да се работи с нещата. По принцип е, това беше с цел да се опрости начина на работа, но все още трябва да се приспособяваме към новия начин на работа. Да, много са изменението, но мисля, че всички имахме един дух, една а, цел и е, че постигнахме добър компромис. Сега и нещата трябва още да се дообработват, да, да се изфинат, изфинят, но имаме 25 нови компромисни изменения. Сега няма да навлизам в подробности, но мога да ви кажа, че целта беше да се допълни дефиницията за е, адиционалност, за допълняемост. Искахме също така да наблегнеме на е, проблемите свързани с политиката за опазване на околната среда, е, равнопоставеността на половете и човешките права също. Така на, наблегнахме на показателите, защото показателите са от огромно значение за а, подбор на проектите. Също така навлезахме в съдържанието на годишният доклад, който ще спомогне за по-добро разбиране на функционирането на фонда и член 17 също беше много важен, ако не се лъжа, член, който е посветен на а, информирането и прозрачността. И още веднъж искам да, да, да благодаря на всички. Просто трябва сега да дооформиме списъка на гласуването. Ще се опитаме да го направим до края на тази седмица, за да можем да гласуваме послед зелената седмица. Е, ще, излез, ще се опитаме да видиме дали ще можем да постигнем до една препоръка, която да е, е от тримата е, са докладчици. За сега още не мога да ви уверя, че ще постигнем това съгласие, но ще работим и по време на страстната седмица и ще Покличим. Приключим господин Кукан от името на АФЕД сега. Благодаря. Много силни представители тук на подиума имаме днес. Благодаря и наистина оценявам високо казаното от председателя на бюджетната комисия, много конструктивно представено. Темата наистина е много трудна за бъдещите преговори при преговорите с комисията и съвета. И така, Също искам да а, благодаря за сътрудничеството с докладчиците. Имахме а, една дискусия, която приличаше на бизнес преговори с цел да стигнем до предложенията, които в крайна сметка имаме. Две основни неща, които искам да засегна тук в моите уводни бележки. Първо, това е четвъртият случай, когато нашите три комисии ДВ, бюджет и АФЕТ разискват въпроса заедно. Наистина е много трудна темата, много изискваща. Не само от гледна точка управление, но също и съдържание. В началото Искам да повторя накратко казаното от мен вече по време на предишните дискусии. Европейският фонд за устойчиво развитие трябва да бъде един нормативен инструмент, финансов инструмент и трябва да допринася за развитието на частният сектор и а, да помага развитието на най-бедните държави. А, с ЕФОР искаме да допринесем за развитието. Това обаче е инструмент, който не трябва да бъде разглеждан като само инструмент за развитие. Искам да а, не забравяме, че всъщност този инструмент трябва да бъде гарант за частните инвеститори а, при секторите с висок риск, където иначе не би имало въобще инвестиции. Смятам, че това трябва да стимулира социално-економическото развитие и да допринесе за а, намаляване на а, происхода на иммиграцията, да се спрат а, пътищата на иммиграцията. Относно измененията, 386 изменения, доколкото разбрахме. Искам да благодаря на колегите за техния принос. И, е, както беше казано, вече разисквахме 25 компромисни изменения. Имаме различни становища по някои точки, но смятам, че имаме много разумни предложения. И а, е, според мен, за да работи този инструмент, е важно да се калибрира, да се сръчи фокуса и да работи много ефективно. За тази цел това означава да бъдем наясно с основните цели. Не да а, се прилагат допълнителни цели – т.е. да не затрупваме инструмента с допълнителни цели. Също да се прави разлика между помощта за развитие и този инструмент. ЕФОР. Този инструмент е допълнителен към другите инструменти за развитие, но трябва да работи с различна логика. Много е важно също да се позволи ефективно прилагане на този инструмент на практика. Това означава ефективна структура на управление без извънредна тежест. Нека да не се създават и допълнителни бариери за привличане на частните инвестиции. Нека също да няма твърде голямо ограничаване спрямо стандартните институции. Трябва да привлечем частни инвеститори, също и финансови институции с цел насърчаване на бизнеса, да се създаде работа и да, да улесним финансирането за малките и средни предприятия в развиващите се държави. Също да имаме ясна парламентарна визия за управлението на тези инструменти. Според мен това са основните принципи, които следвам, когато дискутираме компромисните изменения. И, и също аз правя указанията за гласуването според тях. Благодаря също за работата по тази тема. Както вече казах, дискусията беше много, много добра. Най-важното е да имаме инструмент, който ще а, изпълни ролята, за която е предназначен, за която е създаден. Благодаря, господин председател. Благодаря, Едвард Кукън. А сега господин Фрунзулица. Благодаря, господин председател. Дами и господа, колеги, нека също и аз да благодаря най-сърдечно на, доклад, на съдокладчиците, на всички, които участваха в изготвянето на текста. 25 компромисни изменения постигнахме. Това е добър резултат. Много неща вече бяха казани. Нека обаче да ви дам едно послание за използването на този инструмент, най-вече в Африка, както и Източна Европа, държавите по източното партньорство. ЕФОР представлява един интегриран финансов пакет, който трябва да помогне за постигането на целите за устойчиво развитие също да увеличи комическото и социално развитие и да се увеличи устойчивостта, комическата устойчивост на партньорските държави, като се увеличи достъпа до финансиране и да се спазва споразумението за климатичните изменения в Париж и да се а, намалят причините за иммиграция. В законодателния процес, свързан с ЕФО, искам да се спра на няколко аспекта, които са ясно посочени в доклада, особено концепцията за допълнителност, нещо, което ще гарантира, че ЕФОР ще допринесе за устойчиво развитие чрез операции, които няма да се осъществяват самостоятелно е, и които да имат същия резултат като останалите инструменти за е, финансиране на развитието. Трябва да има сътрудничество между плана за външни инвестиции, както и прилагането на графика 2300. За успеха на ЕФОР е много важно да има специален акцент сложен върху страни, които са в конфликт или които са слаби и нестабилни, които са много бедни. Като се вземат предвид техните специфични, а, специфичното им опериране. И а, Европейския парламент трябва да има правото да участва в дискусията. Финансовите инструменти а, представени, трябва да са представени в местна валута, за да се осигурят а, инвестициите и да няма а, вариране на валутата. Също трябва с тези инвестиции да се позволи независима оценка, гарантирана от ЕФОР. От, доклада за оценката трябва да бъде а, придружен и от становище на Сметната палата. Също много е важно да се гарантира, че Европейският съюз и делегацията на Европейския съюз ще дадат различни финансиращи възможности за бизнес сектора, както и за всички останали актьори в тези държави. И накрая нека да благодаря на всички участващи в тези важни проекти. Докладчиците в Сянка, съдокладчиците, всички експерти и помощници, асистенти и накрая весели великденски празници. Thank you. So we've heard the three rapporteurs. Чухме тримата докладчици. Сега седем колеги искат да се изкажат. Чета имената. Ако съм пропуснал някой, убедете се. Така. Right. The names are Mr. Ponga, Mrs. Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistisen, Mr. Kermel, Ms. Yetinemäki, Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close. Трябва да приключим 12.30. За това това ще са колегите, които ще се изказват. Няма да има повече и ви моля да не сте по-обстойни от две минути. Това е максимума време, което ви се дава. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, господин Понга има думата. А, както и другите колеги, които се изказаха, искам да а, а, поздравя а, работещите по доклада за великолепната работа а, и за компромисите, които бяха постигнати. Една единствена забележка по изменение 313, което внесох с доста голям брой депутати от комисията 9, то казва, че когато е възможно, трябва да а, могат да се постави този фон ЕФО а, под наблюдението и мониторинга и управлението на агенции, специфични агенции в съответните държави. Това е по член 10, параграф 2. Надявам се, че трите комисии ще подкрепят тази идея, за да се подсили видимостта на Европейския съюз с Apple и също да се покажат действията, водени от Европейския съюз и пред държавите членки. Благодаря. Мерси. Благодаря. Госпожа Пост. Thank you. Благодаря. И аз искам да благодаря на колегите за доброто сътрудничество, за прозрачността и откритостта по време на а, преговорите. Както сме казвали преди, а, това са комисии, които са. А, това са три комисии, участващи в един законодателен доклад. Искам да посоча, няколко основни аспекта, които са много важни. Един от тях е а, развитието на човешките права. ЕФОР трябва да съответства на целите за устойчиво развитие от 2300 и е залегналото в член 31. Това, разбира се, е залегнало и в нашата политика по добросъседски отношения. Също трябва да се подпомогне економическото и социално развитие, най-вече е свързано с бедността, за изкорняването на бедността, увеличаване на економическите възможности, достойно заплащане и да се подсили върховенство на закона и да се спрат пътищата на миграцията, като едновременно с това се насърчава и равенството между половете. Трябва също да се вземе предвид и социалната отговорност. Киберобществото, пълното участие на киберобществото също трябва да бъде приоритет за за ЕФОР. Трябва да има и прозрачност и това всичко трябва да стане на а, ниво бенефициент. Европейският парламент а, трябва да участва в вземането на решения а, и да има представители, наблюдатели, които да са посочени от парламента. Относно а, комплементарността, т.е. допълващата се функция. Сътрудничеството по ЕФОР трябва да са много ясни, все пак ясно разграничени между другите а, операции, които се водят по друг мандат. Благодаря, господин Вистес. Ще се опитам да бъда доста по-кратък, тъй като моите колеги вече се спряха на основните въпроси по отношение на развитието и външната политика. Ще е, говоря най-вече. Много важен е ефор е от гледна точка на ситуацията в Европейския съюз и е, миграционния натиск. Не нуждаем се от съвсем ясни цели цели, за да се справим с тези проблеми и би трябвало да имаме и съвсем точен график на всички действия. Това естествено е, е свързано пряко с е, е, ЕФОР. Господин Кукан вече подчерта колко е важно да следваме целите и ако вие желаете естествено да е, постигнете целта, която сме си поставили, е, би трябвало да е, е, има, е, така да се каже, успешен резултат в рамките на всяка от стъпките, които предприемаме. Трябва да се работи много по-ефективно, е, трябва да се получим от грешките в миналото. Е, да ги избягваме и да а, е, се борим за повече ефективност. Благодаря на колегата Вистисън. Колегата Ятен Меки е, от името на либералите. Мога да подкрепя казаното от председателя господин Артои е, той заяви, че става дума за една много важна цел, която трябва да преследваме заедно е, в нашите три комисии. Естествено, изключително важно е да обърнем е, внимание на околната среда, на промените в климата, които също са причина за миграцията. Така че при всички положения климатичните промени са важен елемент в целия пакет. Освен това, позицията на НП, а също и на комисията като цяло е, е слабичка, така че трябва да се премисли отново всичко това, което е свързано с климатичните промени, в контекста на сирийския конфликт, е, трябва да си дадем сметка, че през 2008 година е, в Сирия имаше много е, тежка криза, суша, която също не бих казала, че е единствената причина за миграцията, но и за случващото се там, но също допринесе за него. Така че в това отношение е, е, се радвам много, че са предвидени съответните е, текстове, свързани с климатичните промени. Нашата цел е 40%. А по отношение на целите е, за 2300 година, всъщност е, така, другите ни европейски партньори предвиждат 35%. Ние държим на 40%. Смятаме, е, и това е мнението на моята група, че трябва да сме по-амбициозни. Благодаря. А сега да чуем и госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. мисля, че е, извървяхме дълъг път и още по-дълъг път предстои във връзка с създаването на надежни е, инструменти е, от типа на тези, за които говорим е, във връзка с ЕФОР. Постигнатите компромисни предложения са задоволителни за моята група. Надявам се, че на 24 ти ще можем да ги гласуваме. Много важна е добавената стойност, е, допълнителния характер на тези финансови инструменти. Е, в никакъв случай е, не можем да си позволим безотговорно отношение към парите на данекоплаците. А с бюджетни и безвъзмезни средства се предвижда да се финансират до 50% от действията. Е, така че, е, когато говорим за е, подземни изкопаеми, за съоръжения ще трябва да имаме предвид при инвестициите и проектите, които ще се подкрепят, именно климати... ефекта върху климата и околната среда. Естествено, че всеки модерен инструмент, финансов инструмент, е, съдържа и един такъв е, екологичен елемент. Е, мисля, че действително би трябвало да бъдем по-амбициозни по отношение на промените, свързани с климата. И съветът, може би, би могъл да бъде придвижен в тази посока и да бъде още по-амбициозен. Благодаря на госпожа Халтава. А сега да чуем и господин Касталдо от Европа на свободите и нацията. Благодаря, господин председател. Аз също ще изложа позицията на моята политическа група. Ние приветстваме този доклад и сме оптимисти. ЕФУР трябва да бъде първият е, стълб е, е, в плана за външни инвестиции. Една стратегия, която да допринесе за повече инвестиции и за намаляване на миграцията. Но трябва да се въведат минимални изисквания, най-вече по отношение на малките и средните предприятия Нямаме нищо против е, частните инвестиции, но не би трябвало да доминират е, големите концерни, а е, основният акцент трябва да падне върху малките и средните предприятия. Освен това, тук не, не бива да се мисли за големи инфраструктурни проекти, които в крайна сметка не създават толкова много работни места спорни според нас са, освен това и някои от екологичните проекти. Необходимо е, естествено, да има много грижливо отчитане и докладване екс-анте, както и проверки. Изискванията, естествено, са свързани с конкретните условия на място, така че всичко това трябва да бъде е, да върви ръка за ръка. Става дума за финансиране на местния е, е, частен сектор, за насърчаването му, за да се получи така необходимия економически растеж. И не би трябвало в никакъв случай да предоставяме средства на държави, които са данъчни обежища, както се е случвало в миналото. В това отношение трябва да сме съвсем категорични и да спазваме собствените си правила много стриктно. Благодаря, господин Касталдо. А, госпожа Кенга е следващият оратор и след това а, има само още един а, оратор. Благодаря за успешната работа по проекта във връзка с Европейския фонд за устойчиво развитие, който е от особено значение. Става дума най-вече за това да се инвестират там, където са причините за миграцията, там където има толкова тежки условия за хората, че те предпочитат да напуснат родните си места.

трябва да обърнем особено внимание на достъпа до финансиране и да помислим за повече проекти за малки и средни предприятия, защото така ще се създадат повече работни места. И това ще насърчи развитието на социалната сфера, включително и устойчивото развитие. Ще можем по-успешно да се борим с безработицата, най-вече сред младите хора. За млади младите жени е, ще създадем е, възможност е, за участие в професионалния и обществения живот. И естествено, много важно е това, което е част от изменение 25, ролята на парламента. Ние разполагаме с асамблеята АКП Европейски съюз, АКТБ. Ще трябва и там да се помисли за прилагането и използването на фонда. Не само Европейския парламент. След Котону ще трябва отново да помислим за паритетното събрание АКТБ е Европейски съюз. И последния оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря много на всички съдокладчици за тяхната работа. Към всичко, което вече чухме, трябва да а, добавим още нещо. В този доклад е, се изхожда от е, тезата, че в рамките на миграционната криза е, Европейският съюз трябва да работи по-активно с Африка. Това трябва изрично да се подчертае, не само да се споменава, а необходима и една цялостна концепция за разрешаване на проблемите и преодоляване на кризата. Все още е, не виждам е, формирана цялостна концепция. Е, темата, по която говорим, е всъщност само един елемент, само един фрагмент, но цялата концепция предстои да се разработи. Възможностите за финансиране на гаранции и предоставянето на средства чрез една банкова система. Е, ние бихме искали да постигнем това, към което се стремим. Желаем повече прозрачност, но същевременно започваме с въвеждането на една система за финансиране, е, в която просто не може да се постигне тази прозрачност. Ние желаем нещата да бъдат е, по-добре е, проверявани, по-добре контролирани, по-добре отчитани и така нататък, но прозрачността и информираността е, не са обезпечени. Аз бих казал, да, трябва да инвестираме в Африка, това е изключително важно. Но ние в Европейския парламент трябва веднага да кажем, да, преки инвестиции, да кажем за образованието, това е важен елемент в цялостната концепция в това отношение. Благодаря, колега. и така, това е, е, бе последният колега, който е, бе заявил желание да се изкаже и сега се обръщам към представителите на Европейската комисия. Желаете ли да вземете думата? Е, моля да се представите. Да, благодаря, господин председател. Аз съм представител на, на дирекция ДЕВКО на Европейската комисия. Благодаря и на трите парламентарни комисии за е, работата, която са извършили, за становищата, които изложиха тук пред нас. Е, е, голямо предизвикателство, естествено, е работата по тази тема. Е, много важно е да се е, е, работи съвместно, именно по всеки инструмент, свързан с развитието. Тук става дума за устойчиво развитие, за инвестиции. Естествено, целта е да насърчим чрез отпуснатите безвъзмезни бюджетни средства, а също и по линия на ЕФРА, да насърчим и частните инвеститори. Има един оперативен орган, един оперативен съвет, който ще се занимава именно с така, прилагането на правилата за Европейския фонд. Има и стратегически орган, който ще определя, така да се каже, цялостната стратегия, но по пътя на делегираните актове ние ще действаме и по време на самата реализация на проекта и на пакета. Графикът е много-много амбициозен. Е, опитваме се е, да е, се справим с него. Първият инвестиционен прозорец след срещата на оперативния и стратегическия орган ще бъде отворен, е, това означава на практика, че е, трябва да бъде е, подготвен и списък на проектите, които ще кандидатстват. Това се очаква да стане през ноември по отношение на Африка. Да, е, посланиците вече са уведомени, но е, все още ми се струва, че липсват е, някои така по-конкретни, по-детайлни цели. Колегите работят по определенето на целите, които ще трябва да следваме когато става дума за подбора на проекта. Графикът е основното, което ни притиска и ни притеснява в момента. Благодаря ви. Е, ще бъде чудесно, естествено, ако е, е, можете да се справите с това предизвикателство до лятната вакансия. Мисля, че всеки от нас ще бъде много-много благодарен, ако успеете. My name is Francesca Raimondi. I... Uh, а, има думата. Да, благодаря ви. Аз отговарям за глобалните въпроси в е, е, СВД. Представителя на комисията е, вече подчерта всички основни въпроси и проблеми. За нас също графикът е от съществено значение на време трябва да се започне и с всички е, бенефициенти, с е, всички страни партньори, за да можем е, да ги ангажираме колкото е възможно по-бързо в решенията. Така че оперативния и стратегическия борт, надявам се, ще работят интензивно, така че да можем да се подготвим е, своевременно. Това е всичко, което мога да кажа. Благодаря ви. Благодаря, е, госпожо. Е, Съдокладчиците може би бих искали да кажат нещо в заключение на този дебат. Очевидно не. И така нека да ви напомня, че на 24 април в 16.30 ще е, бъде последното обсъждане. Е, колеги, е, желаете ли да вземете думата? Очевидно не. Е така. Желая на всички добър апетит. Приключихме 5 минути по-рано. Закривам заседание.